Right, good morning, everybody. Добро утро на всички. Започнахме с закъснение, но дори и въпреки това, далеч не всички са тук. Next item on the... Следващата точка от дневния ред – е разглеждане на измененията за дългосрочната устойчивост на публичните финанси за възстановяващата се економика. Имаме 162 изменения. И сега давам думата първо на докладчика, господин Лиан Хуан Гок. Благодаря ви, госпожо председател. Първо, бих искал да благодаря на докладчите в Сянка за тяхната помощ. Имаме 162 изменения, но всички те са много конструктивни и интересни. Économistes, но и euh, les de, cette commission. puis, euh, je... Членовете на нашата комисия, както и всички економисти, много активно водят обсъждане по този въпрос. Докладът и моите обсъждания с докладчиците в Сянка целят да се осигури дух на компромис. И точно в този дух подготвих моят доклад. Компромисът е важен в тези конкретни условия. Вчера обсъждахме с председателя на Европейската централна банка и Еврогрупата този важен въпрос. Смятам, че в тази зала днес всички ние биха искали да се постигне компромис. Това е в интересите на Европа, на хората в Европа. Хората, които са били силно засегнати от кризата. Смятам, че сме длъжни да направим всичко в нашите сили, за да гарантираме това, че европейските институции могат да започнат процеса за възстановяване, на възстановяване, да опазят европейския социален модел и да гарантират устойчивостта на публичните финанси. Тези три аспекта възстановяването, социалния модел и устойчивостта на публичните финанси трябва да бъдат нашата пътеводна звезда по време на целият този дебат. И точно за това трябва да се стремим към компромисни изменения. Не смятам, че днес имаме нужда от задълбочен и мащабен дебат, но бих искал да посоча кои са възможните компромиси, които можем да постигнем с докладчиците в сянка. Те се отнасят до два основни аспекта. Повечето изменения посочват, че економическата политика трябва да отчита влиянието на циклите в економиката. Тоест, други думи, когато има възходящ цикъл, то тогава бюджетния резерв трябва да бъде насочван за намаляване на дълга. Но когато имаме спад в економиката, то тогава държавите членки възоснова на своите характерни черти трябва да заделят средства и да насочват средства, за да се смекчи влиянието на този негативен на тази негативна част от цикла. Така че, когато економиката се развива добре, трябва да се възползваме от това и трябва да смягчаваме въздействието на негативния етап, когато не може изцяло да се използват производствените мощности, например. След това има един друг важен момент – оценка на публичните разходи. Смятам, че можем да постигнем съгласие с авторите на много от измененията, че във времената на недостатъчно използване на производствените мощности, мерките за възстановяване економика могат да бъдат задействани, но трябва да се използват средствата по максимално ефективен начин, а не просто защото се налага. А, е, des études d'impact nécessaires. И оценките на въздействието са изключително необходими в тази сфера. Третия аспект, по който смятам, че можем да постигнем съгласие с докладчиците в сянка – се отнася до дефиницията на това, какво представлява економиката на етапа на възстановяването. В литературата по въпроса се посочва, че това е економика, в която производствените мощности се използват изцяло. Това на практика означава около 85%. Днес този показател 70-72%, въпреки че има вече първи окоръжаващи сигнали за възстановяването. И въпреки, че има разногласия за това какви са показателите, посочващи, че има потенциал за растеж, аз смятам, че докато няма пълна заедост на производствените мощности, необходимо е да се задейства аспекта на политиката, който е свързан с преодоляването на негативните последици на економическия цикъл. След като се постигнат отново бюджетни излишъци, те трябва да бъдат насочвани за намаляване на дълга. И четвъртият последен аспект, който е който смятам да включа в моят доклад – и по който смятам, че можем да постигнем съгласие, макар и по-трудно, се отнася до дебата за критериите. Според мен, комисията следва да получи помощ в сферата на спекулативните сделки, които в момента наблюдаваме с суверенния дълг. Аз смятам, че комисията трябва да съдейства за устойчивостта на публичните финанси. В специализираната литература никога не се е давала дефиниция за това, що е устойчивост на публичните финанси. Няма критерии, така че може би ние бихме могли да предложим такива критерии или поне един критерий. Както вече казах, ние постигнахме съгласие за това, че е необходимо да се провежда политика, която отчита цел економически цикъл с падовете и паденията. А, с падовете и възходите, извинете. И освен това трябва да се отчете дългосрочната стабилност на публичните финанси, за което аз говоря в моя доклад. Също така посочно значение за на структурния дефицит и нивото на структурния дълг. Тези два последни индикатора за мен трябва да бъдат включени в пакта за растеж и стабилност. Смятам, че това е необходимо, за да се провежда макроекономическа политика, за която аз се застъпвам, и аз мятам, че нашия дебат трябва да се съсредочи върху тези четири аспекта, по които можем да постигнем съгласие. Госпожо председател, има други аспекти, но не вярвам там да постигнем лесно съгласие. Председателят. Благодаря ви, господин Хокмарк. Much, uh, Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на докладчика. С нетърпение очаквам да продължим работата по компромисите, но искам да посоча, че компромисът трябва да се изгражда върху измененията, предложени от групите НП и АЛДЕ. Ние имаме някои принципни разногласия с докладчика и аз се надявам, че докладчикът ще поема отговорността и ще гарантира един добър резултат от работата на комисията. Мисля, че трябва да сме наясно с сериозността на сегашната ситуация. Защото това, което правим сега, ще позволи Европа да бъде лидер в продължение на десетилетия напред и в дългосрочен аспект в економическата сфера. Затова, когато ние обсъждаме как да противодействаме на кризата, Важно е мнозинството от парламента да гласува за една ясна и последователна стратегия за излизане от кризата. И също така е важно е да се гарантира това, че дори кризата не влияе прекалено силно върху публичните финанси. Защото другият вариант е да се противодейства на кризата с още по-голямо увеличаване на публичните разходи. В онези държави членки, които предпочетоха този последен вариант, ние виждаме, че има огромни проблеми. Това е заплаха за социалната държава и за основните принципи. В тази комисия ние имахме наскоро среща с премьер министър-председателя на Гърция. И ние говорихме за това, че публичните финанси трябва да се разходват благоразумно. Ние знаем, че има и други държави членки, които имат огромни проблеми с дефицита. И нека да не допускаме грешки, защото няма по-голяма заплаха за разходите за социалната сфера или за създаването на работни места, ако не се контролират публичните разходи, ако расте дълга, особено държавния дълг. Защото когато нараства държавния дълг, разходите по обслужване на този дълг също растат и това изтласква всички възможности за инвестиции, всички възможности да се направят други разходи. Затова смятам, че сега сме длъжни да гарантираме това, че ние трябва да решим, ние да решим този проблем колкото се може по-скоро, защото проблемите в една държава членка влияят върху всички нас. Например, когато обсъждаме сега гръцката економика, ние го правим правим това, защото това влияе върху възстановяването на економиката в цяла Европа. Това въжи и за редица други държави членки. Смята, че добре, че докладчикът се позовава на специализирана литература. Но искам да му напомня, че ако има в една стая двама економисти, то невероятно ще има три противоположни мнения. И за това трябва да се обърнем с лице към реалността. Винаги се радвам, когато някой се позовава на Кейнс, но смятам, че цялостното отношение днес е, че е много лесно да се увеличават публичните разходи и съответно бюджетния дефицит. В света на Кейнс беше много лесно да бъде намален този дефицит, обаче в реалността това е много по-сложно това през 70-те и 80-те години създаде огромни проблеми за Европа, създаде огромна безработица. С нетърпение очаквам постигането на редица компромиси, но смятам, че това трябва да бъде направено възоснова на критериите, които вече имаме. Няма нужда да търсим нови критерии. Има критерии, които са заложени в пакта за стабилност. Също така, извичаме си полка от тази криза, че една от най-големите ни грешки беше това, че ние не спазвахме критериите, заложени в пакта за стабилност. И това доведе до факта, че редица държави членки в най-високата точка на економическия цикъл имаха дефицит и не можеха да контролират публичните финанси, когато настъпи кризата. Смятам, че сега трябва да гарантираме следното – трябва да гарантираме това, че няма държави членки в Европейския съюз, които да имат такива бюджетни дефицити, които да не позволяват да се правят разходи за социалната сфера и здравеопазването това число. Разбира се, в различни държави членки има различни модели, но не трябва също така да се позволява бюджетния дефицит, да не позволява да се намаляват инвестиции, особено инвестиции в нови работни места. Аз знам, че това е огромен проблем. И когато изслушвахме докладчика, аз си мислех, че може да се отвори вратата за два големи дефицита и няма да могат да се правят необходимите социални разходи. Да, аз се надявам, че ще имаме компромис, но се надявам, че ще имаме отправна точка за измененията, които са направили много от приятелите ни в НП и в АЛДЕ. И аз се надявам, че на тази основа ще бъдат постигнати компромиси. Бих искал да помоля докладчика да осигури това, че имаме при обсъждането на измененията много ясна представа за това как максимално бързо да се поставят под контрол публичните финанси и как да не бъдат съсегнати възможностите за създаване на нови работни места и възможностите за плащане в социалната сфера. Така че утре се надявам, че ще можем да обсъдим както литературата, така и различните ни мнения. Мисля си, че това ще бъде интересно от интелектуална гледна точка и много полезно от политическа гледна точка. Благодаря ви. Председателят, благодаря ви. Господин Хеклан, заповядайте. Так, värderade фру ordförande, я тру, att jag да Ще говоря на шведски. Благодаря ви, госпожо председател. Първо, бих искал да благодаря на докладчика за неговия доклад. Ясно е, че ние споделяме загрижеността за публичните финанси. И наистина подходите тук могат да бъдат много различни. Но целите ни трябва да бъдат едни и същи дори и да предлагаме различни средства за постигането им. Докладчикът е много компетентен в сферата на макроекономиката. От името на групата на либералите искам да кажа, че ние сме загрижени за дисбаланса в публичните финанси и ние не искаме да има такъв дисбаланс. Смятам, че трябва да разглеждаме економическата криза преди всичко от гледна точка на публичните финанси, за да не влушим ситуацията още повече. Има преки разходи, свързани с отпусканите от държавата или гарантираните от държавата заеми и това може да струва много скъпо от гледна точка на социалната сфера в Европа ще пострадат най-уязвимите групи от това. Смятам, че можем да направим подобрения към този доклад. Както вече казах, той е добра отправна точка. И що се отнася до подхода на докладчика, смятам, че ние можем заедно да намерим възможности да се подобри доклада. Както вече беше казано, НП и нашата група внесоха изменения, които показват един подход по-различно този на докладчика. Ние отчитаме също демографската структура в Европа, която е огромно предизвикателство и този факт се съчетава с необходимостта от по-устойчива основа за нашата економика и по стриктни мерки. Мисля си, че могат да се посочат добри примери. Ние можем да потърсим начин да се възстанови баланса. Изключително важно е да се запази социалната държава и затова трябва да възприемем съответния подход. Що се отнася до критериите и показателите, които да посочат дали економиката е в състояние на дисбаланс или здравословно състояние, в добро здравословно състояние, мисля си, че това не трябва да бъде тук първата ни задача. Аз мисля, че е достатъчно ясно кога има економически проблеми и кога е економиката е в добро състояние. По-скоро е важно да помислим как да гарантираме дългосрочна економическа стабилност в Европа. Пактът за растеж и стабилност посочва как да се постигне съгласие по публичните финанси в Европа. Пари, рапорт, и що се отнася и до стратегията Европейски съюз 2020, тази стратегия е посочена доклада и аз смятам, че наистина това е един добър инструмент, добро средство за постигане на целта. Но ние имаме нужда от по-конкретни мерки. Ние трябва да сме по-смели, когато разглеждаме стратегията за излизане от кризата. С господин Хокмар в тази сфера ние предлагаме съвместно изменение. С нетърпение очакваме конструктивните обсъждания с докладчика. Те ще започнат утре. Сигурен съм, че ще намерим начин да получим в крайна сметка доклад на тази комисия, който да ни позволи да излезем от тази сложна ситуация. Благодаря ви. Um... Председателят, благодаря. Свен Гигълт. Um, не сме направили предложения за изменения, защото имахме страшно много работа по различните процеси, които така по-настоящем. Исках само да кажа нещо в момента. Що се отнася до публичните финанси, положението тук е доста интересно в тази комисия. От една страна, клуб казва, и други колеги казват, че има един общ проблем, и публичната задлъжнялост е много висока, казват какъв е проблема. От друга страна, имам един докладчик, който казва, хубаво, вие се оплаквате, но не ни давате разумни критерии за това, кое е необходимото и ниво на публична задлъжнялост. И същия този докладчик казва, че няма такива обективни критерии за преценяване на тази задлъжнялост. Според мен е много трудно да се намерят те в е, литературата по отношение на макроекономическите въпроси, но в нашата група а, пък ни помогна а, литературата свързана с а, а, счетоводните въпроси да не се занимаваме толкова с публичния дефицит, а какво се прави с него. Дали се инвестира или пък се слага в текущата сметка, или е текущ разход. Какво се случва с парите е проблема. И ако имаме слаби инвестиции, а в същото време има висок дефицит, то тогава възниква проблем. За съжаление, така стоят нещата. Следователно си мисля, че съществуват обективни критерии, когато има проблеми и с висока задлъжнялост, и с висок дефицит. Освен това, 67 мо изменение – поне на немски, е смешно и странно. Говори се, че имаме нужда от альтернативи и решения, за да повишим ръждаемостта. За мен това е повече от очевидно, но звучи смешно на немски, съжалявам. Should be, uh, така че е хубаво да бъде преформулирано самото предложение за изменение. <coughs> Okay, uh... Благодаря. Асая. Ja puheenjohtaja, э, ensinnäkin kiitokset esittelijälle ja haluaisin... Първо искам да благодаря на докладчика. Съгласна съм с колегата Хаглунд от Финландия и господин Хакмарк от Швеция. Съгласна съм с казаното от тях за структурния дефицит в някои държави членки, най-вече в публичните им финанси. Въздействието на застаряването на населението, защо на демографските показатели, като че ли показват проблемите с економическата криза. Според Финското министерство на финансите, Има различни альтернативи. за да можем да се справим с дефицита от 5,5% на Финландия. Например, да се работи по отношение на публичните услуги или обществените услуги. Една друга възможност е пенсионната възраст да бъде изтеглена с 3 години, а не с 2. Освен това, ако ръждаемостта нарасне от 1,8 деца на финландка на 2,3, в дългосрочен план това може да окаже също своето благотворно въздействие. В дългосрочен план, също така, имиграцията е още един фактор, който би могъл да доведе до нарастване на брудния вътрешен продукт. Следователно, аз съм убедена, че тези структурни проблеми по отношение на публичните финанси, би трябвало да бъдат винаги подчертавани с по-голяма сила. В този доклад също. Не може постоянно да задлъжняваме все повече, от друга страна да искаме да се справим с проблемите си в публичните финанси. Председателката Търван Шперес. Euh, е, merci beaucoup. Moi, à ce stade et dans, dans, moment où les, les amendements de compromis sont... Много благодаря. Знам, че все още няма предложение за компромисите. В момента се изработват. И поради тази причина искам да направя само две забележки. Първо, относно дългосрочната устойчивост на публичните финанси. За нас в Европейския съюз, в нашата политическа група, има само едно важно нещо, до което стигаме благодарение на нашия опит от миналото. В условията на настоящата финансова криза се оказа, че нашите економически устои са по-стабилни, отколкото в Съединените щати. Що се отнася обаче до нашата социална мрежа, трябва да кажем, че е, в Европа нямаше такива големи програми за преодоляване на економическата криза, каквито имаше в Съединените щати и е, Китай. Е, при нас работиха така наречените автоматични стабилизатори, които са нашата мрежа за здравеопазване и нашата социална мрежа. И в това отношение аз виждам проблеми в предложенията за изменения, защото те застрашават социалната мрежа, тъй като не казват с какви ефективни мерки ще бъдат заменени или подсилени мерките, мрежите за социална стабилизация стабилност. Не се вижда по какъв начин ще се осигури стабилността на Европа в международен план. Надявам се предложенията за компромис да отразят това, което аз казах. Още веднъж искам да повторя. че всяко предложение, което казва, че Нашата социална мрежа трябва да бъде премахната или поне съдържа тази мисъл като идея, а, няма да доведе, според мен, до дългосрочна финансова стабилност. Що се отнася до пакта за стабилност и а, растеж? Това също е една тема, а, която непрекъснато се повтаря. А, мисля, че трябва да се откажем от тази бавна и тромава дискусия и да направим нещо друго. Трябва да видим какво сме правили в миналото. А, през 2005 година пакта за стабилност беше а, изменен. Моля ви да си спомните. Затова бяха направени две големи реформи. Първо беше изведен на преден план превентивния характер на пакта и второ критериите за задлъжнялост бяха формулирани по, а, по-прецизно и по-детайлирано. По това време приветствахме тази реформа. Тогавашния комисар беше много ангажиран и също стоеше зад реформата на пакта за стабилност. Как изглеждат нещата днес? Днес сме много критично настроени към онези елементи, които бяха изтъквани като нещо положително в предходната реформа. За онези страни членки, които а, играят водеща роля в економическа политика, могат да взимат самостоятелни решения. А, репресивната политика не е добро предложение. А, и затова тези държави са доста, доста разколебани и несигурни. Пазарите а, винаги реагират с известно забавене, когато започнат да се осъществяват някакви стратегии. Дали еврозоната е предимствен недостатък и е отделен въпрос, но еврозоната има една характеристика. А именно, че а, силите, които играят някаква роля на пазара, реагират малко по, се отразяват и малко, малко по-меко и малко по-забавено върху европейските пазари. А, аз не мога да си представя поради тази причина, че пазара може да има такова унищожително действие върху нашите публични е, финанси. И тук въпрос е от какъв инструментариум се нуждаем, за да контролираме тези процеси. Е, а, мисля, че независимо от дискусията, която ще проведем, ако а, правим една равносметка на пакта за стабилност, а, ще установим, че а, принципа за балансиране на а, бюджетите и така нататък и решим да провеждаме дългосрочно устойчива политика, ще видим, че ще трябва да разработим повече критерии, ще трябва да променим а, а, критериите, тъй като репресията не може да бъде стимул за нашите страни членки. В момента ми липсва общия подход и общата идея за която трябва да говорим. Малко се отклоних от темата, но за мен всичко това беше важно, тъй като ми липсваше в становището на отделните депутати. Благодаря ви, господин Фейл. Senhora президент, eu queria começar por cumprimentar o, o relator. Благодаря. А, бих искал първо да поздравя докладчика по работата, която е извършил. Този доклад ще бъде отлична отправна точка за политически дебат. Като член на НП съм напълно съгласен с казаното от докладчика, но бих искал да се насоча към един от въпросите, засегнати в доклада. Има различни политически доклади, споменаха се и економическите критерии, те разбира се са важни. Независимо от всичко това обаче, аз си мисля, че трябва да се вгледаме в пакта за стабилност и растеж трябва да се анализират и двете части на този пакт. Разбира се, че се интересуваме от стабилност, но от друга страна не би трябвало да пропускаме унази му част, която се фокусира върху растежа, а растежа е жизненно важен за економиката. Та, разглеждайки ситуацията, аз трябва да кажа, че в Португалия много се говореше за дефицита, но не се говори за публичната задлъжнялост. Доста обезпокоителни са показателите, що се отнася до нива на лихви и за това, че най-вероятно ще се повишат данъците в бъдещите. Някой трябва да плаща този дълг някога. А, така че трябва да видим как а, се използват парите от този публичен дълг. От друга страна, също така трябва да видим и своето отношение към социалната държава в Европа и доколко ефикасно се използват средствата, които заделяме за това. Разбира се, че са ни необходими политически цели. Днес имаме проблеми с социалната държава, а от друга страна обаче говорим за демографските проблеми, а те са проблем. Демографските тенденции в Европа бяха преобърнати. Ето защо аз съм направил предложения за изменения, които са в духа на казаното от мен. Смятам, че е необходимо да видим какви са тенденциите за ограничаване на публичните разходи, така че това да бъде приложено във всички държави членки. Необходимо е да се анализира вече направеното. Що се отнася до стратегията за излизане от кризата, не мисля, че трябва прекалено рано да прилагаме такива мерки. От друга страна обаче трябва да има и някакъв крайен срок, след който вече да не прилагаме мар... мерките, които използвахме по време на кризата. Що се отнася до възстановяването на економиката, считам, че подходът ни трябва да бъде гъвкав. В отделните държави членки е, положението е различно и не може да имаме някаква фиксирана структура и да смятаме, че кризата свършва в определен срок за всички. Трябва да се вгледаме и в бюджетните политики. Често говорим за конкуренция между отделните държави членки, що се отнася до фиска, но трябва да се замислим и за конкурентоспособността по отношение на трети страни, извън Европейския съюз, не само за конкуренцията помежду ни. Трябва да гарантираме един добър растеж в целия Европейски съюз. Считам, че в бъдеще трябва да се основим, основаваме на една солидарност, на стабилност и растеж. Благодаря. Следващия оратор. Една забележка е, относно макроекономическите доклади в тази ситуация, една обща забележка. Е, от 1999 година, година имам привилегията да съм член на тази комисия. Това са доста години. Е, и знам, че в тази комисия нещата са да изглеждат доста по-зле, отколкото в економическата наука. Тук всички имат право. Е, е, мнозинството в комисията през последните десетина години смяташе, че държавата така или иначе, когато се намеси, винаги бърка. А, и а, никога а, не трябва да допускаме грешката, да позволяваме на държавата да се намесва в а, конюнктурата и така нататък, и че брутният социален продукт на страните членки а, а, изглежда добре. Това беше е, мнението през последните 10 години на мнозинството в комисията. Позицията радикално се смени. когато а, почти всички управляващи, почти всички а, правителства започнаха да национализират банки, така да се каже, за да може а, банките да оцелеят и финансираха със средства на накоплаците оцеляването на банките. Резултата е, че повечето страни членки в момента са много задлъжнели и това е фона, на който ние работим. Ние си имаме работа с свръхзадлъжняли държави, които нямат никаква идея как да финансират своята економическа политика. Мисля, че това резюме е справедливо и вярно. Какво прави нашата комисия в а, дадената а, ситуация? Нашата комисия няма право а, да се изживява като последна инстанция. Трябва да оцени, да анализира и да направи критични забележки. Нашата позиция трябва да бъде неудобна и не трябва да си отсичаме тук взаимно главите. За това трябва да намерим компромиси в духа на доклада. Трябва да намерим добри компромиси, трябва да зададем критични въпроси, е, трябва да изкажем неудобни мнения и трябва да проверим наново ролята на държавата. Това според според мен е задължително, защото няма човек в е, момента, е, който да изключва ролята на държавата при преодоляването на кризата. Единството, за което говорим, на къде трябва да е ориентирана политиката на държавите, с какви средства, с какви цели трябва да работи, но според мен ще бъде много добре, ако изработим един новаторски, критичен доклад е, и а, накараме нашата комисия да зададе повече въпроси, а не толкова да търся отговори. Благодаря, господин Клинц. Много благодаря. Съвсем а, накратко, тъй като аз не съм докладчик и не съм се занимавал интензивно с темата, а, но всички ни вълнува проблема за публичните е, бюджети и е, задлъжнилостта на държавите. Знаем, че без е, съответния растеж няма как да балансираме държавните бюджети. Струва ми се обаче, че дори и да достигнем потенциала на растеж, в настоящата ситуация, в която се намират бюджетите, това пак няма да бъде достатъчно, за да може бюджетите да се балансират а, а, така, че да бъдат приведени в съответствие с мастерските критерии. Става дума не само за изчерпване на нашия потенциал на растеж, става дума и за това да огледаме критично разходите, които планираме. И смятам, че са много малко от тези държави, които са последователни в това отношение. Моята държава, примерно, 2010 година не съм, а харчи 50% от своите средства за социална политика и пазар на труда. Това не е устойчиво, това не може да работи за дълго време а, ние трябва да обмислим по какъв начин да модифицираме нещата. Съгласен съм с това, а, което каза колегата Гиголд. А, ние сме готови да имаме някакъв дефицит като един вид инвестиция за, за бъдещето, но трябва да гарантираме, че това наистина ще бъдат инвестиции, които ще ни позволят е, да имаме растеж за в бъдеще. Но ако де-факто с допълнителни дългове а, е, финансираме. А, е, финансираме разходи, които не са свързани с инвестиции, просто ще влушим положението и за това трябва радикално да преосмислим нещата. Uh, Благодаря, господин Секлуна. Между другото, ако се чудите, този часовник е 4 минути назад, а другия е 5 минути назад. You, Благодаря. Um, m- most of us are law-abiding citizens, not because there are the police or... Голямата част от нас а, спазват закона. Не защото всяка сутрин проверяваме в интернет какъв е закона, за да го спазваме. Спазваме го, защото така е по-разумно. Освен това, считам, че що се отнася до дългосрочната устойчивост на публичните разходи, ние би трябвало да подчертаваме постоянно принципа на доброто управление. А, устойчивостта на публичните финанси би била толкова добра, колкото устойчивостта на компонентите, които се съдържат. Трябва да има добра данъчна политика, независимо дали става дума за пряко или непряко данъчно а, облагане. Има отлични практики в този смисъл. Същото се отнася и здравеопазването, а, за образователната система, социалната осигуровки, пенсионните осигуровки. И, освен това, имаме институционни въпроси, свързани с прозрачността, отчетността и добрата практика. Не мисля, че налагането на правила ще разреши нещо. Правилата са там за крайните случаи, за унези държави членки, които не обичат да ги спазват. Разбира се, че има и натиск върху държавите членки, защото се надяваме, особено в една демократична държава, винаги да има а, един натиск а, да се увеличават разходите, а да падат данъците. Трябва да видим обаче какви са най-добрите практики, какво правят останалите държави, останалите партньори. И нашия доклад не би трябвало да пренебрегва този въпрос. Отворения метод на координация по настоящем не е много модерен поради кризата и поради проблемите в някои държави членки. Не мисля обаче, че трябва да го игнорираме като такъв. Благодаря, казва председателката. Това беше последния оратор. Така че давам думата на докладчика. Имате 4 минути преди да стане и половина. Благодаря, госпожо председател. Искам да кажа на докладчиците в сянка, особено този от НП, че това, което казах в самото начало, не е по никакъв начин критикува вашите изменения. Напротив, аз ги приемам като една отправна точка. И това съгласие, до което стигнахме, всъщност беше продукт на едно задълбочено четене на вашите предложения. Разбира се, че говорим за една антициклична политика. Аз наистина споменах Кейнс, но споменавайки го, всъщност цитирах и вашите изменения. Казах, че на върха на цикъла трябва да се използва излишъка от първичния бюджет за задлъжнялостта. Но това пък означава, че на най-низката точка на цикъла, когато економиката не произвежда достатъчно или почти нищо, то тогава трябва да се направи това, което каза госпожа Береш, автоматичните стабилизатори. Ето това е принципа на антицикличните политики. Кейнс казва същото, всеки кензианец по света би се съгласил. Надявам се обаче да стигнем до компромис е, помежду си. Още нещо, по което бихме могли да постигнем съгласие, е свързано с оценката на е, фискалните или бюджетните разходи. И отляво, и от центъра колеги привлекоха внимание към факта, че не би трябвало да пилеем обществените пари. И цялата част, която обсъдихме, свързана с разходите на бюджета. Що се отнася до критериите? Аз не съм дошъл в парламента, за да се занимавам с някакви отвлечени теоретични а, изказвания. Напротив, искам да занимавам с прагматичните неща. И нещата не са само теоретични. Това е един силно политически дебат. А, и когато се а, е, концентрирам върху това да бъде допълнени критериите на пакта за стабилност, не казвам, че пакта за стабилност е лош. Напротив, зачитам този пакт, оставам вътре в приложното поле на а, своя доклад и особено ревизираната а, част на пакта за стабилност. Мисля, че и по това бихме могли да постигнем съгласие. Но когато казвам, че трябва да бъдат допълнени критериите и че те са много неясни, нека не забравяме, че през 80-те години бяха дефицирани. Те беше осреднена една стойност, стойността на дефицита и на задлъжнилостта на държавите членки, без да се прави някакъв с, много строг и прецизен анализ. Така че в случая не става въпрос да говорим само за принципа на репресия, а Напротив, казвам, че не всички а, зачитат този пакт и в, частта, в която той санкционира. Това, върху което исках да обърна внимание, са финансовите пазари. Днес всички биха признали, че финансовите пазари не оцениха добре а, критериите, които доведоха до кризата. Същото може да се случи и с държавния дълг. И ако оставим на страна Гърция, не съм сигурен, че последните години Испания се държа примерно. Пазарите също извършват спекулативни операции срещу Испания. Така че какви са сигналите от тези пазари или от агенциите за кредитен рейтинг? Не ви давам някакви отговори, просто искам а, да обсъдим този въпрос. Какви сигнали да изпратим на финансовите пазари? И публичните финанси не се намират в чак такова катастрофално положение, или поне както изглежда, защото сме на най-долната точка на кръга, 70% на цикъл, извинете. 70% е производителната способност, няма достатъчно търсене в Европа, но тази дискусия мисля, че ще я проведем в сряда. Много ви благодаря за конструктивните бележки. Благодаря ви. Благодаря. Графикът е следния гласуването в комисия 27 април, така че на пленарното заседание през май, на второто пленарно заседание да бъде гласувано, за да може Европейски съвет през юни да утвърди този доклад. Благодаря ви. Сега продължаваме с точка 6 от дневния ред и Сега ще изляза и ще поканя господин Констанцио да се присъедини към нас, така че моля, чакайте ме. Oops, I've lost my hammer. Okay, everybody, thank you very much. Благодаря ви. Сега преминаваме към обмен на мнения с кандидата за длъжността на заместник-председател на Европейската Централна банка, господин Виктор Констанцио. Той ще се обърне към нас с 15-минутно уводно слово. След това ще имам възможност да му зададем въпроси. Вие вече знаете, че съставен списък на хората, които ще задават въпроси. Така че давам думата на господин Констанцио. Заповядайте. Много ви благодаря. Госпожо председател, за мен е чест да се срещна отново с вашата комисия за това изслушване, което е част от процеса на излъчването на моята кандидатура за заместник-председател на Европейската Централна банка. Когато наскоро се срещах с вас за неофициален обмен на мнение, имах възможността да обобщя в моето уводно слово моята позиция по някои от най-важните проблеми, свързани с паричната политика. Тогава изразих моето становище по характера на мандата на ЕЦБ, смисълът на вторичната цел, така както е формулирана в договора, основните аспекти на паричната стратегия, ролята на финансовата стабилност и цените на активите в паричната политика и накрая аз също така се спрях върху моята оценка на инфлационните рискове в сегашната ситуация. Не възнамерявам отново да спирам на тези въпроси днес, но поради тяхното значение, аз бих искал да предложа моят текстът на моето предишно изказване да бъде приложен към протокол на сегашното заседание. Днес аз бих искал да се средоточа върху въпросите на регулацията и финансовата стабилност. Както вече споменах миналия път, необходимостта да се избегнат сривове в надлежното функциониране на финансовата система въжи, въжи и за паричната политика. Този е проблем, който не може да бъде пренебрегван от централните банки като финансови институции, тъй като те са изключително важни за економиката и за извършването на паричната политика. Сегашната криза е пример на огромните сътресения, които финансовия сектор може да създаде с катастрофални последици за економиката. Ние трябва да сме наясно с основните полки, които трябва да се извлечем от кризата. Първо, финансовия сектор не може сам да се балансира. Второ, един нерегулиран, неограничен финансов сектор може да създава кризи сам по себе си. Трето, Продължителните периоди на висока растеж на кредитите и дълга довеждат до рязко повишаване на цените на активите, което винаги приключва с криза. И последното, ниското ниво на инфлацията на пазара на стоките и услугите не е достатъчно да гарантира финансовата стабилност. Обществата си изличаха полки от такива ситуации, но ги забравяха. Неправомерното поведение на големите финансови институции, дерегулацията и изкривените стимули създадоха този път с течение на много наброй неблагоприятни обстоятелства, което ще продължи още много време в бъдеще и ще създава условия за нисък растеж и за сериозна безработица. Така че въпросът е следния. Дали можем да предложим инструменти, институции, които са необходими да се ограничи въздействието, негативното въздействие на кризата, без да се подронва ролята на финансовия сектор. Един оптимистичен възглед за възможността за това може да бъде свързан с една положителна оценка на всички решения, които са били предложени в редица предложения. Аз бих искал да спра на някои от тези предложения и бих искал накратко да коментирам вся, всеки един от тях. Бих искал също така да ви предложа моята гледна точка на значението на всеки един от тези предложени подходи и, и Смятам също така да спра върху това какво още трябва да се направи и да се доразработи. Първо, създаването на отговорност на макроравнище се придава изрично на една съществуваща или новосъздадена институция. Това е много важно, тъй като кризата показа, че микронадзорът не е достатъчен. Обаче остават съмнения за точните инструменти и компетенции, които трябва да бъдат дадени на институцията, които ще изпълняват тази нова функция. Второ, въвеждането на нови стандарти, които изискват повече и по-добър капитал в съответствие с предложенията на Базълския комитет. Трето, намаляването на процикличността на нормативната уредба чрез система на капиталови буфери или динамични разпоредби или резерви, които се променят в съответствие с промените в економическия, с економическия цикъл. Лично аз мятам, че динамичните провизии или динамичните резерви са за предпочитане. Четвърто. И това четвърто е един аспект, който все още не е изцяло обмислен в предложенията, които се обсъждат в момента. Коригиране на процикличния уклон на сегашните счетоводни стандарти които позволяват печалбите да се увеличават с нереализирани капиталови печалби в периоди на нарастване на цените на активите и увеличаването на намаляването на, раз, на приходите, извинете, в лоши времена, чрез ефекта на нереализираните капиталови загуби. Има необходимост да се въведе една концепция на резерви, свързани с економическия цикъл, това се предлага в доклада Търнер и методът за изчисление е същия, който се използва в предишната точка 3, за да се заделят печалбите в добри времена, за да се намалят загубите по време на спада като част от економическия цикъл. Това е необходимо, за да се избегнат неустойчивите и нереализирани печалби, които да могат да повлияят цените и съответно поведението на финансовите институции. Пето е въвеждане на максимално абсолютно ниво на съотношението между собствен и заемен капитал. Шесто е въвеждане на нови разпоредби за съотношението на ликвидността, както се предлага от Базълския комитет. След това се говори за по-стрикни регулации за секюритизация, за да се избегне злоупотребата с тях, за необходимостта да бъдат диверсифицирани източниците на риска и да бъде смечено влиянието на риска. Това, което се случи, беше ужасяващо и не трябва да се повтори отново. По девето. Но това е също един аспект, който все още не е изцяло обмислен. Намаляването на разчитането на рейтинговите агенции, които допринесоха за процикличния характер на поведението в финансовия сектор и имаха много отрицателна роля в е, е, кризата на съмнителните ипотечни кредити. И десетото е въвеждане на нови принципи, които се отнасят до управлението на риска. И насоки за възнаграждението, за да се коригират е, твърде изкривените стимули, които съществуваха в миналото. Както аз казах, с изключение на точки 4 и 9, повечето тези аспекти на новата нормативна уредба се разработват от институции на Европейския съюз или Базълския комитет и това е следствие от общите насоки, подготвени от Борда за финансова стабилност и те са утвърдени от групата на 20. Очевидно работата се движи в правилната посока, за да създаде една по-устойчива и ефективна финансова система. Независимо от това, бих искал да направя няколко бележки по аспектите, които смятам по-важни и които според мен не са обмислени все още достатъчно. Първата точка се отнася до оценка на това дали новите правила са достатъчни, за да предотвратят излишъците в финансовата сфера и особено дали макропруденциалния надзор е достатъчно добре провеждан. Моят отговор е положителен поради това, че има инструменти като брутното съотношение между собствени и заемни средства, капиталови буфери, съотношение свързан с ликвидността и т.н. Що се отнася до политиката на макроекономически надзор, като че ли в страните отговорните институции ще бъдат сведени само до това да могат да отправят предупреждени препоръки. В Европа предлагания състав от Европейски съвет за системен риск с включване на комисията и трите европейски надзорни органа трябва да гарантира това, че това не би трябвало да бъде проблем и да се гарантира същевременно необходимата координация на микро и макро равнище. Важно е макропруденциалния фактор да не бъде сведен само до предупреждения, получения и съжаления. С голям интерес следих дебата във вашата комисия за Европейския съвет за системен риск. Ако ми позволите, бих искал да изтъкна два аспекта, които са много важни според мен за ефективното функциониране на този нов орган. Първият аспект се отнася до необходимостта ръководният комитет точно да отразява състава на Общия съвет с цел да се избегнат ненужни търкания. Вторият аспект се отнася до значението на запазването на предлагания състав на консултативния технически комитет, тъй като неговата основна роля е да подготви дейността на общия съвет и ще бъде по-ефективно, ако той е съставен от хора, които работят в институциите, които реално отговарят за регулирането и надзора. Ако ви смятате, че е необходим научен комитет, такъв комитет винаги може да бъде добавен към цялостната структура, без да се отстранява необходимия компонент на подготвителна работа за общия съвет. Вторият аспект се отнася до необходимостта да се премести търговията в, с кредитни деривати към организирани борси. Слоповете за неизпълнение на дълга бяха в центъра на кризата и те са унези, които доведоха до срив на важни институции. Това са едни твърде неясни за непосветените продукти и те се продават без участие на борси или борсови посредници. Точният начин, по който се изглеждат показателите, свързани с продажбата на тези продукти и пращат котировките по такъв начин, че те не са публично известни. И институциите, които предлагат тези котировки, не са длъжни да извършват сделки на същите тези нива. Майран Шоус, който е лауреат на Нобеловата награда за економика и е нещо като кръстника на дериватите, каза миналата година. Решението да се взреви или да се изгори пазарът на търгуваните без участието на борси продукти и своповете, особено своповете за кредитно на изпълнение и структурираните продукти и да се започне всичко от начало. За това не може само пазарни институции да се занимават с такива сделки. Те могат да се занимават с тях, но само като дейности по хиджиране, т.е. предпазване от риска. Третият аспект, на който искам да се спра, е проблемът. Те са твърде големи, за да им позволим да фалират. Съществуването на големи и сложни финансови институции, където е невъзможно да се допусне фалит, създава огромен проблем, който е свързан с риск от недобросъвестно поведение. И това може да доведе до неправомерно и твърде рисковано поведение. Този проблем става още по-остър, поради увеличаването на размера на унези институции, които са оцелели след кризата. Няма да спирам подробно върху доводите ми, но аз искам да кажа, че аз не вярвам, че проблемът може да бъде решен чрез системно разбиване на големите институции на по-малки или да се възприеме политика за защита само на тясно специализирани банки. Има списък от предложения и някои от тези предложения се обмислят при процеса на подготвяне на ново законодателство. Няма да преминавам през този списък, тъй като това е моето уводно слово, но убеден съм, че и използването на тези инструменти, които не се изключат взаимно, е необходимо, за да може проблемът да бъде решен. Първо това са капиталовите изискванията, застрахователните вноски, които са необходими. Също така много е важно да създаде специален режим за разрешаване на споровете, какъвто съществува в САЩ. Също така необходимо е да има възможност за преструктуриране и ликвидация. Също така трябва да се включи възможност за задължително трансформиране на облигациите с цел рекапитализиране на институции. Това се случи с General Motors. Институциите, които отговарят за това, трябва да имат достъп до преструктуриране и до съответните фондове за преструктуриране. В сегашните законодателни предложения са отразени тези проблеми. И петият проблем, който все още не е изцяло решен, се отнася до решаването на проблем с кризата при трансгранични институции в Европейския съюз. Създаването на колеги от надзорни органи и възможните роли на европейските надзорни органи като посредници ще допринесат за координирано решение на проблема. Както аз пишем в моите отговори на вашия въпросник, според мен всеки един потенциален ход към по-интегрирана надзорна архитектура в Европа. По този начин ще трябва да се предшества създаване на европейска мрежа за безопасност. Петър миналата седмица комисар Варния също така посочи, че се върви в тази посока и че това е много важно. Независимо от това, бих искал да посоча, че пълното решение и използването на такъв фонд за разрешаване на проблемите изисква по-висока степен на хармонизиране на националните режими, включително и законодателството за фалитите. Обаче смятам, че регулирането не трябва да доведе до това, че финансовия пазар да не може да действа и финансовия сектор да не може да действа свободно. Аз смятам, че няма никакво превеличение, когато се казва, че трябва да се действа по преработване на нормативната уредба. Бързото изпълнение на всички мерки, особено мерките, които са свързани с по-високите капиталови изисквания, могат да създадат ограничения при предоставянето на кредити, което е вредно за възстановяването на економиката. Това посочва, че всички органи трябва да са абсолютно ясно какво искат да постигнат и какво трябва да направят. И е важно да се гарантира едно благоразумие и един ефективен подход. Благодаря. Преминаваме към въпросите след мъничко. Преди това обаче бих искала да кажа, че асистентите трябва да седнат на местата, които са маркирани асистент, а не на местата на евродепутатите. Освен това и до тях не може да седят и да си говорят докато тече едно изслушване. Така че моля асистентите на господин Ханс Питер Мартин и на госпожа Дати да се преместят. Yes, you can't even be bothered to put your headsets on to listen. Тъй като дори въобще не си слагате и слушалките. Моля ви, преместете се. Вие не сте господин Балц, не му седете на мястото. We will, we will, con- we will continue when, when, when you have moved. След като се преместите, ще продължим. Ако искате нещо да се дебатира с вашия евродепутат, излезте от залата. Thank you. Uh, the first question is... И така, първия въпрос, Жан-Пол Гозе. Merci, Monsieur, je voudrais, vous avez... Благодаря, госпожо председател. Господин Констанцио, имам една обща забележка и три конкретни въпроса. Първо, как оценявате мерките на Европейската Централна банка в хода на кризата, която, за съжаление, не е приключила? Втори въпрос относно структурите за надзор. Е, невероятно ви е известна разликата е, на мненията на Екофин съвета и парламента и ме интересува вашето мнение по този въпрос. И накрая Казахте ли нещо за а, агенциите за оценка на кредитния рейтинг? А, как възнамерявате да подобрите тяхната работа? Мерси Благодаря за въпроса. Относно ролята на ЕЦБ в хода на кризата. Мисля, че е, това, което беше предприето, беше оценено от всички много положително. Всички коментари, които обикновено са доста критични към Европейската Централна банка, бяха положителни. Какво може да направи една Централна банка в подобна ситуация? Може да действа в две посоки. Е, от една страна а, може да направи системите по по-ликвидни. Второ, проблемите възникнали поради развитието на поли, които в настоящия случай не работеха. А, да бъдат също взети под внимание, т.е. да бъдат третирани доста агресивно. Това е едната възможност, която, от която ние се възползвахме. Втората възможност е, ако е подходящо да се промени паричната политика. И това ние го направихме в момента, в който Леман Брадърс фалираха. мисля, че а, а, в условията на настоящата криза няма опасност от прекомерна инфлация извън рамките на тази записана в договора за ЕЦБ. Освен това, ние чувствително понижихме лихваните проценти и по този начин подпомогнахме економиката вследствие на опасността от рецесия, която възникна. Това са всъщност задачата на една централна банка и това ние го направихме по един, според мен, адекватен начин. По последния въпрос за институциите, за институционалната организация, в моите писмени отговори на въпросите се спрях на този въпрос. Засегнах го също така в уводните думи, които казах днес. И като цяло съм съгласен с установеното в моите писмени отговори може още веднъж да прочетете, че според мен в дългосрочен план двете институции трябва да се съберат в един модел Twin Peaks, така да се каже т.е. в един модел ориентиран малко по-различен начин, отколкото до този момент. Всичко, което имам да кажа по този въпрос, може да бъде намерено в писмените ми отговори. Относно доклада, подготвен от тази комисия, също казах две неща в уводните ми думи. Има два аспекта, по които аз не съм изцяло съгласен с това, което се обсъжда тук. А, питахте ме също така относно агенцията за кредитен рейтинг. Как възнамерявам да подобря тази система? Аз възнамерявам да огранича ролята на агенцията за кредитен рейтинг до толкова, че те да нямат влияние върху мерките за регулиране. В момента става дума, се говори за това, че те трябва да играят по-голяма роля в е, мерки за регулиране на капитала. Според мен това не бива да се е, случва. Е, също така те не бива да участват при конфликт на интереси и този въпрос все още не е решен нито в Европа, нито в Съединените щати. В Европа има режим на регистрация режим на надзор, но той не е достатъчен. Господин Фел има думата за следващия въпрос. Добре, сеньора президент, ще ви комплиментар Dr. Vitor и colocar-lhe a seguinte questão. Благодаря. Е, искам да честитя на Витор Констанцио за номинирането му. Имам следния въпрос. Може би може да ни кажете нещо по-конкретно за това как, как оценявате предложението за пакета за надзор, с който разполагаме в момента, и за осъществяване на този надзор на европейско равнище или по-конкретно питам следното. Финансовите продукти стават все по- комплексни и затова е важно да се определи каква роля ще играе Европейската Централна банка в тази област. по какъв начин ще се осъществява надзора и по какъв начин ЕЦБ ще осъществява връзката между мерките, които тя взима и мерките, които взима новия надзорен орган на европейско равнище. Благодаря, ще отговоря на английски, защото ще е по-лесно за всички. Макар, че би ми било много лесно да ви отговоря, разбира се, на португалски. Както се сещате. В отговорите на а, вашата анкетна карта и в встъпителните си думи съвсем ясно се изразих по отношение на уредбата, която в момента се предвижда за надзора в Европа. Положен... А, извинете, становището ми е положително и имам конкретно становище по този модел, който наричам Twin Peaks. И банковото дело и застраховането би трябвало да бъдат разглеждани анблок. По какви причини, ще попитате вие. Считам, че тези два сектора са се взаимно проникнали и то в много голяма степен. Всички банкови групи, застрахователни групи в Европа имат дейности в съответния а, сектор, банков или застрахователен. Аз читам, че ценните книжа трябва да се разглеждат отделно. Не смятам, че моделите трябва да бъдат противопоставени. Напротив, те трябва да бъдат координирани. Считам, че подходът между двете е различен. От една страна надзор над банково дело и застраховане. Там основният ни интерес е да се направи анализ и да се защитат институциите. защото бихме искали да защитим интересите на вложителите, що се отнася до банките или клиентите, що се отнася до застрахователите. Що се отнася пък до ценните книжа, там се защитава най-вече интереса на инвеститорите или на акционерите. Това е чудесно, те трябва да бъдат защитени, но това са различни групи и трябва да има разделение при тях. Съчетаването на банковото дело с застрахователното такова е изключително важно, като надзора на а, начина по който се извършва работата, разбира се, е нещо съвсем различно. Той е свързан с тази а, пруденциална функция и това би трябвало да бъде част от институциите, които отговарят за надзор и на банките, и на застрахователните агенции. Това според мен е съвсем различно от начина по който модела се прилага в някои държави. По отношение на борда за системен риск, считам, че той е много важен. Може да заработи много добре, според мен, защото там са представени и Европейската комисия, както и председателите на надзорните бордове в Европа, така че всички са представени. И централните банки, които отговарят за анализа, за даването на ранни сигнали за определени проблеми, както и онези, които би трябвало да прилагат съответните препоръки на централните банки. Така че всички са представени и нещата би трябвало да заработят добре. Но все пак имам някои съмнения по отношение на инструментите, които са предоставени на този борт между другото, това може да се види и в други държави. В САЩ също се мисли по този въпрос. Самите конкретни инструменти, които могат да използват тези макропруденциални институции, са изключително важни. И би трябвало да се помисли повече по тях. Що се отнася до ЕЦБ? По учредителните договори ЕЦБ е, не играе роля по отношение на надзора. Най-вече пруденциалния надзор. Това е записано в конкретен член. Само с единодушно гласуване в съвета би могло ЕЦБ да получи една такава роля или части от нея. Така че Европейската Централна банка не може да се намесва в тази сфера. Моля ви, не смесвайте функционирането на борда за системния риск с Европейската Централна банка. Общия, общото събрание дава основата за създаването на този орган, това е записано в доклада Дерозие, то си има този орган своя правосубектност и по никакъв начин не уронва функционирането на Европейската Централна банка. Европейската Централна банка отговаря за паричната политика. Точка и е, самата е, система на еврото не може да се занимава с финансовата стабилност или с системния риск и неговата преценка. Благодаря. Председателката. Моля ви, говорете само 3,5, когато отговаряте, за да може да зададат всички въпросите си и да ви отмъстят. Шегува се председателката. Госпожа Люлинг. Oui, merci, euh, Madame la Présidente, Monsieur le Gouverneur. Euh, Je dois dire que je suis un peu ennuyée. Благодаря, госпожо председател. Аз не съм напълно удовлетворена от вашата равносметка на работата на Португалската централна банка. Прочетох няколко статии в а, печата а, относно влиянието, което са оказали събитията върху португалския кабинет. А, прочетох и статии, критични статии в а, френската, германската преса относно вашия стил на управление. А, Критиката не беше обща, а излагаше конкретни случаи, при които дребните вложители бяха загубили своите спестявания, тъй като вие не бяхте изпълнили вашето задължение за упражняване на надзор. Какво бихте казали на тези хора, които при национализирането на а, БПП а, загубиха спестяванията си? И изобщо за всички от тези случаи, при които, примерно по отношение на БЦП, Португалската централна банка не упражни надзора, който трябваше. Мисля, че в Португалия има много такива случаи. А,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 Разбирам, че вашите сънародници ще почувстват облегчение, когато напуснете Португалия и отидете да работите в Европа, но аз няма да почувствам облегчение. Защо обаче човек, който се е провалил по всички линии в своята държава, трябва да получи такъв висок пост в Европейски надзорен орган? Това е една перспектива, която за мен не е много удовлетворителна както се казва във Франция, да даваме динамит в ръцете на подпълвача. Oui, ma, euh, madame, euh, je, tout d'abord, euh, je peux vous... Госпожа Люлинка. Бих могъл да ви изпратя стотици статии от а, а, печата, които, а, до, които пишат положително за моята работа в Португалската централна банка. Вие извадихте няколко случая Но, що се отнася до ролята, която е, имах в Португалия, мога да кажа следното. Съвестта ми е чиста, що се отнася до мерките, които съм вземал за економическата и финансовата политика в Португалия. Критикувал съм всички португалски правителства, дори и онова, което ме постави на този пост. Критикувал съм тяхната финансова политика и съм го правил, защото съм защитавал принципите, които, са, които трябва да спазва всяка държава, член на а, Паричния съюз. Вие посочихте някои случаи с португалски банки, но ако разгледате цялостната банкова система в Португалия, ще видите и обратната страна на а, а, медала, а именно това, че Международният валутен фонд а, а, каза, по отношение на надзор, упражняван от Португалската централна банка, а именно Международния валутен фонд каза, че ние сме избегнали проблеми с е, ликвидността и проблеми с несъстоятелността. Тоест ние по един положителен начин се противопоставихме на кризата и нямаме проблеми с банковата система, каквито имат много други европейски страни. Според мен това е, е един положителен принос на Португалската централна банка в областта на регулирането и надзора в банковия сектор. Имаше три случая на измама в е, португалската банкова система. Това беше измама на най-високо менеджерско равнище в трите банки, които вие споменахте. Тези три банки които имат достатъчно собствен опит с а, а, над, надзора, а, не бяха забелязали тези случаи на измама и затова ги забеляза Португалската централна банка, но вие знаете, че когато измамата е на толкова високо равнище, е много трудно тя да бъде предварително разкрита. Освен това, аз като управител на Португалската централна банка не бях натоварен директно с надзора, т.е. не следях ежедневната работа по надзора, с която се занимаваше Португалската централна банка. Това обясних и на португалския парламент, че независимо от това аз нося отговорност за всичко, което се случва в областта на надзора, но още веднъж искам да повторя, че а, онова, което се случи, нямаше как да бъде предположено предварително. В случая с банката БЦП ставаше дума за едини за, за такива размери, за които никой не можеше да предполага, че ще за, е, застрашат съществуването на, на банката. БПН е, е другия случай на измама, където измамата беше действително масирана. Аз наистина ужасно съжалявам, че се стигна до там. Аз е, също така обаче съжалявам, е, че в момента вината се хвърля на надзорния орган, а не на самите банкери. Ние не сме полиция. ние разкриваме вече извършени измами. И освен това, тук се касае за а, финансови продукти, а, за които не отговаря а, Португалската централна банка. А, ставаше дума в Става, ставаше дума за финансови продукти, надзор, над които трябваше да се извършва от друга институция. Аз мисля, че в момента не разполагаме с време да навлезем в най-големи подробности, но мога да ви уверя, че в тези случаи Европе... Португалската централна банка не носеше отговорност, тъй като тези случаи на измама нямаше как да бъдат разкрити предварително и още веднъж казвам, Португалската централна банка не носи отговорност за това. Аз самия се гордея с това, което съм правил, изпълнявайки длъжността си на председател на Португалската централна банка. Оставих ви да говорите малко по-дълго, защото трябваше да дадете отговор. Съжалявам, че пак ви прекъсвам, но следващите въпроси най-вероятно ще можете. Господин Булман има думата. Преди да задам въпроса си, искам да кажа нещо по отношение на казаното господин Констанцио. Аз за втори път имам възможност да ви слушам. Както знаят колегите ми, като координатори на отделните групи, имахме срещи с отделните кандидати и бяха много интересни тези разговори. Те бяха преди да се вземе решението. Да, моето наблюдение, което искам да споделя с всички е, че вие говорите с нас с факти и с цифри. Изключително ме радва, че не се криете зад един стил, който да е изключително дипломатичен и абсолютно непрозрачен. За това много се радвам за начина по който говорите, защото говорите различно от другите и това много ми харесва. А сега ще ви задам и въпрос. Намираме се в извънредна ситуация на прекомерна задлъжнялост на държавите. Как да избегнем един порочен кръг? Защото, организирайки стратегиите си за излизане, бихме могли да накърним възможностите си за растеж. Как да стане това? Хем да излезем от тази задлъжнялост – хем да знаем, че растежът е това, което ще ни помогне да преодолеем. Искам да ми дадете е толкова време, колкото имаше госпожа Люлинг, госпожо председател. Та, много точно задавам въпроса си и ще се опитам да бъда конкретен. Та, как да избегнем този проблем? И как да дадем възможност на държавите членки да надраснат този дълг, т.е. да го преодолеят? Това са два аналитични въпроса. Един економически цикъл ли има в Европейския съюз или когато се занимаваме с сложни структури, в които има различни економически цикли, в зависимост от периодите в държавите членки, са те различни. Или пък фискалните цикли. Обикновено фискалните цикли не са а, паралелни на економическите. Благодаря, госпожо председател, че ми дадохте думата достатъчно. Благодаря ви за коментарите. Ще се отнася до рисковете. Дали няма да е наистина много лошо да се излезе прекомерно рано? Искам да кажа следното. Пакетите, които се прилагат в Европа, са около 1,5% от БВП, т.е. сумите не са огромни. Това, разбира се, е над автоматичните стабилизатори, които играят своята роля и те са много важни и които доведаха до по-голям дефицит, което можеше да си стане, защото това е период на рецесия и това е нормално. Но пакетите, които бяха над тези автоматични стабилизатори, не са много големи. Сега постепенно те се оттеглят и само по себе си това няма да създаде някакъв проблем, а, свързан с някакво отвояване на пропаста пред нас. Това, което според мен е по-важно, за да поддържаме економическата дейност в тази криза, е паричната политика. Паричната политика оказва огромно въздействие с намаляването на лихвените проценти това за задлъжнелите економически оператори беше огромно намаляване на разходите, дори и за семействата и за фирмите, за да може те да поддържат същото ниво на потребление, а пък фирмите да нямат проблеми економиката е в депресия и в резултат на това няма инфлационни рискове в близко бъдеще и тогава монетарната или паричната политика ще продължи да поддържа економиката. И според мен това е най-важно от всичко. Сега по отношение на стратегията за излизане, която приемаме, е, тя е свързана с намаляване на ликвидността, която предоставяме. Защо намаляваме тази подкрепа? Защото тя не е необходима. Паричните пазари се нормализираха до голяма степен, така че тази необходимост от подаване на ликвидност от Централната банка към другите вече не е необходима. Преди пазарите бяха стагнирани, замразени и, не мож... и, и беше необходима. Сега вече не е. А, така че вече огромни проблеми пред банковата система няма. По последния ви въпрос за различните економически цикли е, в економическия съюз. Но те не са толкова различни тези цикли. Ако изчислим, а това е правено, нивото на дисперсия на растежа на БВП в държавите членки – с стандартното отклонение от а, растежа на БВП във всяка една държава членка, ще видите, че от началото на еврото дисперсията намалява. Има по-голяма синхронизация на економическите цикли по-настоящем, отколкото в началото 99-та година, когато започна този паричен съюз. Това е много важно, защото в различни степени. Имаме различни степени на флуктуация в еврозоната. Госпожа Лиса Ферера. Благодаря. Имам два въпроса за господин управителя. Като имаме предвид това, което се случаи през 60-те години, И е, като разглеждаме и настоящите, настоящия, извинете, период, и ако трябва да спомена имена, то те ще бъдат на Лемон Брадец, Фани Мей, и всякакви други. Та, да, имаше много признаци за това какво предстои, какво ще ни се случи. Това, което ме изненадва, е, че госпожа Люлинг като че ли не взима предвид проблемите за пазарите в Бенелюкс. Там имаше големи банкови проблеми. Та ми се иска, ако може да ни кажете малко по-подробно, какво предлагате вие? Казахме, че ни трябва предварителен механизъм за сигнализиране, който да дава възможност за намеса в банковата система. Искам да чуя обаче вас. А, какво според вас може да задейства един такъв тип намеса от страна на Европейския съюз? Как от друга страна бихме могли да гарантираме, че няма да има конфликт с националното а, право, както и акционерите? Uh, uh, Благодаря ви за въпроса. Добре е известно, че интервенциите трябва да са мащабни и това е признато и от двете страни на Атлантически океан. Ако ние разгледаме всички програми инжектиране на капитал, закупуване на токсични активи, гаранции за заемите и нататък. Сумата, обещана от правителствата в Европа и в САЩ, и в двата случая възлиза над 30% от БВП. Не всички от тези средства са били изразходвани. Uh, Но е поет ангажимент за предоставяне на тези средства. И това са много пари. Има изчисление, че в случая с САЩ всички тези пари са повече, отколкото разходите на САЩ във всичките войни, в които САЩ, САЩ са участвали и всички тези пари ще бъдат изразходвани. Това, разбира се, е знак за размера на проблема в финансовия сектор. Ние знаем, че този проблем започна в САЩ. В скоби ще кажа, че в случая с Португалия парите бяха 14%. Това са парите, с които се ангажирало правителството. Обаче нямаше инжекции, нямаше капиталови инжекции, нямаше изкупуване на токсични активи. Така че, в крайна сметка, държавата ще извлече полза в резултат на плащането на лихвите по държавните заеми. Това е важно в контекста на кризата, която посочва, че надзорът е бил осъществяван надлежно. Вие попитахте какво може, може да се направи предварително. И това, което може да се направи, се подготвя сега. Но има, според мен, две основни неща. Първо – регулиране и надзор на цялостното съотношение между собствените и земните средства. Това е много важно. Преди такъв надзор не е съществуващ. Сега ще имаме брутен коефициент на съотношението между собствените и земните средства. По този начин няма да се позволява финансовите институции да имат земни средства, надвишаващи 40 пъти техния собствен капитал. Това сериозно допринесе за разрастването на кризата, както и кризата с лошите ипотечни кредити. Второто е ликвидността. Тоест да не се допуска несъответствие на ликвидността в различните подсектори на финансовия сектор. But there were, there was no international... Нямаше международна регулация на този аспект. В случая с Норден Рок, който беше споменат днес, имаше сериозен проблем с несъответствие в сроковете на падежа на предоставените кредити. Така че регулацията и наблюдението ще гарантира това, че няма да има подобни ексцеси на финансовия пазар. Uh, much. Председателят, благодаря ви. Заповядайте, колега. Жан-Клод Рише ни каза вчера, че неустойчивите дисбаланси в глобален мащаб могат да продължат, ако няма стрикни корекции в бюджетната политика. Групата на 20-те обеща, че ще направи точно това. Но, според мен, те не изпълниха своето обещание. Какво вие смятате за тази ситуация? Второ, смятате ли, че наистина еврозоната в сегашната й форма може да оцелее, ако нямаме много по-тясна координация на паричната и фискалната политика. И трето, какво смятате за идея да създаде Европейски валутен фонд? Извинете, изказах се за по-малко от една минута. за глобалните дисбаланси. Да, проблемът не е решен. Групата на 200 до сега не успя да реши този проблем. Нивото на международното сътрудничество, което е необходимо за решаването на този проблем, е безпредседентно в човешката история. Така че, разбира се, проблемът е сложен. Всичките основни фактори трябва да разберат какъв е залога. И ние можем само да настояваме големите страни с големи дисбаланси и в двете посоки да изпълнят задълженията си. Защото, както каза и председателят Трише, в бъдеще ще се сблъскаме с нова криза. Но, разбира се, няма някаква панацея. Големите страни трябва да осъзнаят, че в крайна сметка в техен дългосрочен интерес е да си сътрудничат с другите страни защото иначе те ще се сблъскат с още по-сериозни проблеми за еврозоната. По-голяма съгласуваност на политика, включително и фискалната политика, да. Това е абсолютно необходимо и това е ясно в сегашните условия. Ясно е, че що се отнася до функционирането и координирането на фискалната политика и разумното поведение в тази област на държавите членки е необходимо, за да се реши проблема. Така че механизмите на пакта за стабилност и растеж трябва да бъдат укрепени. Необходими са някои промени в тази сфера, както вече сме се убедили. По-добро наблюдение за ситуацията, особено от гледна точка на тактиката трябва да се изпълнява и трябва да се прилага. За съжаление, това, след като се сблъскахме с фактите, стана ясно, че ситуацията би трябвало да бъде по е, изяснена, трябваше да се разполага с повече информация. Ние имахме такъв проблем преди години. И аз тогава оглавявах един комитет, който подготви един изключително важен доклад за онова време. И там беше разкрито, че съществува проблем и че преди не се е предоставила информация, сигнализираща за възникването на проблема. Фактът е, че след това ние създадохме едно техническо звено, в което Централната банка, Министерство на финансите и Националния статистически институт работиха съвместно за да подготвят един подробен доклад, който да включва както концептуални предложения, така и конкретни цифри. И след това вече нямахме проблеми с отчетността и с данните. Според мен е много важно да има такъв орган и по възможност в него трябва да участват централните банки, защото те много добре са осведомени за ситуацията. Европейския валутен фонд ще им и трябва повече време. Но съвсем накратко смятам, че това е възможно. Според мен не е задължително да се преразглежда договор, за да се създаде такъв фонд и аз имам своите доводи. Сега в момента няма да спирам на тях. Но аз не мога точно да се представя ролята на един подобен фонд. Той в момента не съществува, но ако се сметне, че трябва да се укрепи необходимата институционална рамка чрез създаването такъв фонд, то тогава аз съм за. Председателят, благодаря ви. Смятам, че този въпрос нееднократно ще бъде повдиган отново. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Задавам въпрос от името на колегата Стречек. И казвам това, защото ако бих задавала въпрос от гледна точка на Обединеното кралство, той ще, ще бъде по-различен. Става дума за увеличените емисии на дълга от държавите членки. Кризата показа колко е важно за системата да има надзор на финансовите институции. Увеличаването на дълговите емисии може да застраши цялата финансова система в Европейския съюз. Европейският съвет за системен риск трябва да предотврати системните рискове, които застрашават финансовата система. Дали този съвет ще контролира не само финансовите институции, но също така и неподходящата макроекономическа и финансова политика на правителствата, която може да е опасна за финансовата система. И освен това, по какъв начин ще се контролират такива рискове на нивото на националните правителства, страна на Европейския съвет за системен риск и ЕЦБ? Да, благодаря ви. Първо, в общ план, Европейския съвет за системен риск не е ЕЦБ. Европейския, Европейска централна банка има своите функции, описани в договорите, но тя има свои функции, които са различни от тези на Европейския съвет за системен риск. Да, наистина. Техническата дейност ще се подготвя в ЕЦБ, за да се създаде Европейския съвет за системен риск. И затова вашият въпрос е много актуален. Но отново, този съвет не е ЕЦБ и не е системата на еврото. Отговорът на първия въпрос е да. Европейският съвет за системен риск ще трябва да анализира и оценява рисковете, проистичащи от поведението на държавите членки. И той ще прави тази оценка и от гледна точка на фискалната им политика, но и, което е още е по-важно, от гледна точка на цялостната ситуация в която се намира тяхната економика и общия баланс на всички субекти, важни за економиката. Защото в някои случаи големият вътрешен дефицит или голямата задлъжнялост проистича от поведението на частния, а не публичния сектор. Така че необходимо е да се анализира цялостната ситуация и цялостната ситуация трябва да се наблюдава и трябва да се отправят необходимите предупредителни сигнали и разбира се, тази ситуация трябва да се следи от Европейския съвет за системен риск, така че той ще изпълнява тази функция. Що се отнася до подготвителната дейност, то разбира се, ЕЦБ увеличава персонала си, за да има секретариат, който има достатъчни технически и специализирани знания и умения, за да се подготви създаването на Европейския съвет за системен риск. Така че за това вече е помислено и когато тази дейност се извършва, ние ще можем да изпълним нашите задължения като Европейски съвет за системен риск. Благодаря, господин Камберт. Благодаря, Шаран. Добре дошли. Благодаря ви за вашето изказване. Ние много високо оценяваме вашата позиция, която се отнася до дериватите. Ще започна с това, че вие казахте, че независимостта на Европейската Централна банка е много важна, но това въжи и за двете страни. Вашият бъдещ началник вчера каза, що се отнася до състава на фискалните корекции. Ние смятаме, че трябва да се обърне внимание на разходите, тъй като това може да доведе до задълбоча на кризата. Аз смятам, че политиката трябва да бъде оставена на политиците. А това е политическо изявление. Смятам, че ние трябва с това да се занимаваме. В край на краищата публичният сектор е нещо, което е в ръцете на политиците. Това въжи за здравеопазването. Точно за това в Европа здравеопазването е по-ефективно, отколкото в САЩ. Затова бих искал да призова ЕЦБ да се придържа към своя мандат. Question, is... И това изявление е основано върху политическо мислене. И това е нещо, което наблюдавам в ЕЦБ. ЕЦБ се придържа само към една единствена теория – една единствена концепция, например, що се отнася до растежа. Какво смятате ви за альтернативните показатели, които според мен трябва да отчитаме? И конкретен въпрос. Какво ще направите ВЦБ, за да има по-голямо разнообразие на гледните точки и теории. Шаран, обикновено кратко се изказвам, дай ми още, моля 5 секунди. Какво ще направи, за да се гарантира това, че има различни концепции, различни подходи в ЕЦП? Защото ние знаем, че трябва да има повече разнообразие. Извинете, бих искал да ви помоля да изясните. Не ви разбрах за альтернативните показатели. На какво альтернативни? Альтернативни на БВП. Да, благодаря ви. Да, това е сложен въпрос, наистина. По първия въпрос няма да тълкувам това, което е казал господин Тришели, какво е искал да каже. Аз дори не знам какво той е казал. Uh, what I can tell you това, което мога да ви кажа, е, че никога няма да ме чуете да правя изявление, в което да говоря за нивото на разходите в различните държави членки. Защото ако разгледаме Европа, можем да видим, например, че в продължение на много години Ирландия беше една много конкурентоспособна страна, с много успешна економика, с, много ниско ниво на бюджетни разходи. От друга страна имаме Дания, една много конкурентоспособна страна, една от най-конкурентоспособните страни, една много преуспяваща страна, с съвсем друго ниво на публичните разходи. Така че и двата модела работят добре. Те не пречат на конкурентоспособността. Така че аз няма да правя коментари, мога да ви обещая. Няма да правя коментари за нивото на публичните разходи. За альтернативните показатели и различните концепции, различните теории, аз съм за изследванията. Насочени към формулиране на альтернативни показатели – О, не, е за това. И наистина извършва се вече дейност и тя е доста успешна. Във Франция има също така инициатива на президента Саркози да създаде една комисия, която да работи по този въпрос. Много ще приветствам да бъдат приети от правителствата в глобален мащаб, да бъдат прияти такива показатели. Но това не е нашата роля да изработваме, да подготвяме индикатори или показатели ние работим с тези инструменти, които са на наше разположение и които са важни за нас, за да можем да оценим риска от инфлация и да изпълним нашия мандат. Това е нещо, което не можем да променим. Благодаря ви. Мистер Постас. Господин Постас, заповядайте. Obrigado. Е, Doutor Vítor Constâncio, е, vou-lhe pedir respostas е, tão claras quanto. Благодаря, господин Констанция. Бих искал да ви помоля за съвсем ясен отговор. Вие казахте, че е необходимо да се намали зависимостта от агенциите за кредитен рейтинг. На мен са ми известни две възможности, по които това може да стане. Е, първо да не се признае и от голяма част от агенциите, които съществуват в Европа и второ да се създаде Европейска агенция за кредитен рейтинг. Искам ясен отговор по този въпрос и бих желала да чуя вашето мнение и е, по следната тема. Действително съществува а, е, дисбаланс а, има големи разлики по отношение на пакта за стабилност между различните а, държави. бихме могли да кажем а, и да се договорим, че ще провеждаме регулиране на а, офшорните банки или че ще прекратим тяхното, ще се стремим към прекратяване на тяхното съществуване примерно да се е, въведе висок данък за подобни финансови институции. Говори се много също така за Европейския валутен фонд е, и европейските заеми. Еврооблигации. Защо ЕЦБ не възнамерява да емитира еврооблигации? И още един въпрос към вас, господин Констанцио. Е, вие казахте, че португалската държава не е загубила нито един цент, но спестовно така се загуби пари. Uh, Първо, ще започна с последния коментар. Това няма нищо общо с, с кризата или с подкрепата за банковия сектор. Вложителите няма да изгубят нито стотинка, защото ще има рекапитализация от страна на държавата. Така че този проблем няма нищо общо с управлението на кризата или проблемите в банковата система. Що се отнася до агенциите за кредитен рейтинг, то разбира се, това, което аз казах, че е важно рейтингите, давани от тези агенции, да нямат роля в официалната система за регулация. И по този начин няма нужда да създава нова агенция. Просто агенциите ще продължат да работят, пазарът ще отчита тяхната дейност или не, в зависимост от това както реши пазара. Но ние можем да избегнем използването на тези, техните рейтинги за целите на регулацията. Тоест, е, ние можем да регистрираме тяхната дейност, да я наблюдаваме и нещо, което все още не е направено, но това ще позволи да се реши възможното несъответствие на интересите, а именно трябва да се реши това, че те допреди скоро и продължават всъщност да бъдат едновременно и агенции, които дават рейтинг и също така дават и други оценки, изпълняват и други функции. Така че регулацията трябва да се основа върху собствени показатели, собствени инструменти. Що се отнася до втория въпрос, който ставаше дума за офшорните зони – бих ви насочил към един от отговорите, които дадох, когато отговарях на въпросника. Там има една страница за офшорните зони и мисля си, че съм бил достатъчно ясен там. Не е вярно, че нищо не е било направено в международен мащаб. Напоследък много неща се промениха и особено това се отнася до защититата на държавните бюджети от това да се губят данъчни приходи в резултат на офшорна дейност. Що се отнася до надзорните функции, разбира се, там още има какво да се направи, защото някои офшорни центрове нямат разрешително да има достъп до тъй наречената краен собственик, бенефициент. Така че има още какво да се направи, но нещата вече се променят. Що се отнася до еврооблигациите, Европейската Централна банка не е тази, която би трябвало да емитира или да участва в емитирането на еврооблигации. И вие казахте, че тази, тези емисии могат да се използват за да се участва в суверенния дълг. Това ще бъде срещу договора, защото член 123 изрично посочва, че съюзът или което да било правителство на държава членка не могат да поемат дълг на други държави или публични органи. Т.е. ако ще има такъв инструмент, а именно еврооблигации, те няма да се използват, за да се поеме част от суверения дълг. Благодаря. Благодаря. Godfrey. I apologize. Uh, no, no Сбъркахте ми името, но те и вкъщи ми го бърка, така че не се притеснявайте. А, това, което ме притеснява, а, се надявам вие да ми помогнете, е следното. От економическа гледна точка, и аз говоря като економист, че еврозоната не е една зона на една оптимална валута. Може ли да ми поясните как може да се очаква да оцелее в дългосрочен план, ако не се появи фискална дисциплина? или пък а, някой да носи отговорност за тази фискална дисциплина на членовете на еврозоната. Тези трансфери а, на капитал или потенциала а, за тях са огромни. Понасящо имаме една Гърция, която издава свои собствени облигации, има много кратки, а, къси спредове и всъщност се изнася проблема навън, защото дълга се монетаризира. Какво мислите вие по този въпрос? Yeah, very willing. С удоволствие ще ви отговоря, но ще ми е необходимо повече време, а, за да отговоря на този въпрос, който е много важен. Бех искал да коментирам тези зони на оптимални валути. Има някакво объркване, според мен, по отношение на това, което казва литературата по този въпрос. Тази а, е, теория не казва, че всички страни трябва да са еднакво развити, еднакво производителни, за да имат а, е, паричен съюз. Не, напротив. Казва се, определят се критерии в литературата, че а, е, за това, извинете, да има някакви альтернативни инструменти на обменния курс, който се губи при един паричен съюз, които биха могли да играят роля при регулиране на економиката, когато има някакви дисбаланси или някакви сътресения. Ако изчетете литературата, ще видите, че първия критерий на Мендел, който започва тази а, теория, е гъвкавост на цените и на заплащането и мобилност на а, човешкия фактор, на економически активните хора. След това обаче Питър Кянан казва, че това, което решава проблема на асиметричните сътресения, е една държава, която иска да се присъедини, да бъде диверсифицирана и да не се фокусира върху един сектор, т.е. всички сектори да бъдат развити. След това Макинан казва, ако държавата е малка и много добре е интегрирана, що се отнася до търговски въпроси в монетарния съюз, това би било много важно. Така че финансовата интеграция в новия паричен съюз би подкрепила функционирането на съюза. Ето това са критериите, които можем да извлечем за а, такава зона на оптимална валута. И в заключение мога да кажа, че в една малка държава, която вече е в Европейския съюз, не говоря за еврозоната дори, важно е тя да бъде интегрирана, що се отнася до интегри... и търговията, да има свободно движение на капитали и при тези обстоятелства то тогава една малка економика а, би била извлякла много ползи да се присъедини към еврозоната, защото ако е интегрирана, има свободно движение на капиталите, обменният курс тогава не играе някаква много ефикасна роля за една малка економика, пак казвам. Защото ако се използва обменния курс за девалвиране, то тогава при една отворена економика инфлацията скача и обменният курс, е, обменният курс не може да се промени. При, за да може една такава държава да извлече полза от увеличаване на разходите по операциите и обменните курсове, това не би струвало много. Та има известно а, недоразбиране Зоната на оптималната валута не е нужно да бъде създадена от държави на едно и също ниво на развитие. Важното е, че ако производителността е по-ниска от тази в другите членове или партньори, то тогава нивото на доходите, на заплатите в тази страна или зона би трябвало да отговаря на нивото на производителността на тази економика. Ето защо успешното участие в паричния съюз а, граничи с а, два въпроса от макроекономическа гледна точка. Първо, цената на единица труд да бъде а, включена и фискалната политика да бъде използвана по антицикличен начин, защото това са единствените останали макроекономически инструменти, с които разполагат държавата. Благодаря, казва председателката. Изказаха се всички политически групи, направихме пълен кръг. Така че по време на втория кръг ще се опитаме малко по-стрикно да гледаме на времето, за да вземат всички думата. Ще вдигам жълти и червени картони по отношение на времето. От Маркарас от НП. пункт. Благодаря. Първо. Дискутиран първо, много се радвам, че можем да дебатираме с вас за втори път. След първото изслушване имаше се появи необходимост за този втори тур на изслушване. И между тези два тура при мен възникнаха няколко въпроса. Първо, вие казахте, че вие никога няма да коментирате размера на разходите на отделните държави членки. Надявам се да не сте го казал сериозно, защото ако публичните бюджети нарушат условията на пакта за стабилност, вие трябва да вземете отношение по разходите на страната членка. Второ, за валутния фонд вие казахте, че не ви е ясно какво ще направи той повече от това, което се прави до момента. Искам да ви попитам защо Гърция има проблем с това да получи достъп до средства, тъй като няма достъп до средствата на Международния валутен фонд. И трето, вие казахте, че Европейската централна банка не носи отговорност за надзора. Искам да ви попитам, а, вие привърженик ли сте на позицията за създаване на европейски надзор за случаите, в които националните надзорни органи не могат да се споразумеят? Uh, По отношение на първи въпрос, може би не съм бил разбран. Казах, че няма да коментирам това ниво като такова. Съвсем различно е да се направи преценка на ситуацията на публичните финанси, по-специално дефи... да се дефинира дефицита и задлъжнеността. Ако и двете са свръхвисоки, то тогава, както и в собствената си страна, като управител на Централната банка, ще работя по този въпрос, но по никакъв начин няма да коментирам конкретните мерки, които трябва да се предприемат. Тук може да се намесва Европейската комисия като пазител на пакта за стабилност. Но е повече от ясно, че съм коментирал винаги по отношение на фискалната политика, да речем, на моята страна. Критикувал съм свръхдефицита и така нататък. И ще продължа да го правя на европейско ниво. Не бива да се съмнявате в това. Но няма да се занимавам с нивото на разходи. Що се отнася до МВФ? Извинете, Европейски валутен фонд. Все още не знам какво може да направи този ЕВФ. Не знам какво може да направи което да е свръх и над това, което може да направи пазителя на пакта и натиска от страните партньори по отношение на фискалната политика. В случая визирам Гърция. Та, както и както казах, според мен няма нужда да се прави поправка към договора и да се създава такава институция. Това може да стане в рамките на засиленото сътрудничество, като се зачитат, разбира се, всички членове на договора, включая 123 за така наречената клауза за непредлагане на мерки за спасяване. Та това, което е записано в този член е, че е забранено една държава или паричния съюз да поема дълг за длъжнялост от друга държава членка, или съответна институция от държава членка. Трябва да се приемат мерки, да се намали, но не да се поема дълга. Кредитите обаче не са спасителни мерки. Кредитите са си кредити. Ако се даде кредит, има си лихва, при това тя трябва да бъде нормална, а не субсидирана, тогава това не може да бъде разбирано като спасителна мярка защото Гърция или който да е друг ще трябва да си плати дълга, ще трябва да плати нормална лихва по този дълг, така че това не е спасителна мярка. Може да бъде просто в краткосрочен срок ликвидност, която да подпомогне системата, но това ще бъде изплатено след това. Ако на европейско ниво, на ниво съвет се прецени, че има нужда от нов механизъм който да предоставя такъв вид подкрепа, то тогава аз бих бил за. Мисля си, че би било възможно това да стане в настоящата рамка. Ако обаче инстанциите кажат, че това не е възможно, то тогава ще бъда за и ревизии на договора няма да бъдат необходими и ми свърши времето. А, има две неща, които висят от този въпрос. Едното е свързано с последната дума на Европейския съюз и защо да не се обърнем към МВФ, а не ЕВФ. Мисля, че това, на това не отговорихте. Може би малко по-късно може да отговорите на този въпрос, когато ви го зададат. След това госпожа Дати. Merci. Euh, juste remarque, remarques. Hier, благодаря много. Две, два коментара от моя страна. Председателя на ЕЦБ вчера беше тук и каза, че заедно сме изградили паричния съюз и той е общата ни съдба. Мене ме интересуват какви според вас са средствата за решаване на гръцката криза, дали ще има двустранни заеми? Кризата в Гърция ни кара да се замислим за бъдещето на еврозоната, за недостига на координация в Европа. Господин Трише изказа своята позиция. Интересуваме вие какво мислите по този въпрос. Иначе Госпожо председател, ние тук не сме на кастинг, ние вършим работа. Благодаря ви за вашите въпроси. Ако не възразявате, бих искал да отговоря на английски, тъй като, като говоря на английски съм по-точен и по-кратък. Е, е, Що се отнася до Международния валутен фонд, аз мисля, че господин Трише вече се изказа по този въпрос. Лично аз също не съм привърженик на идеята да се обръщаме към Международния валутен фонд, когато имаме проблеми. Трябва да сме наясно с това, какво прави Международния валутен фонд. Той прави две неща. Първо, той формулира и налага програма за корекции в дадена страна. Това са го правили европейските институции. Гърция трябваше да преработи два пъти своята първоначална програма поради натиск от страна на европейските институции. И сегашният проблем на Гърция не е Извинете, програмата на Гърция не е в момента по-различна от програмата, която би препоръчал Международния валутен фонд. Второто нещо, което прави МВФ е да предоставя заеми, които никога няма да са достатъчни за годишните потребности на Гърция, включително и потребностите за следващата година. Ролята на МФФ е да бъде катализатор, да изисква определени мерки от страната и да гарантира това, че в резултат от тези мерки страната отново ще получи достъп до международните финансови пазари. Това е нещо, което Европа може и трябва да направи. Така че аз смятам, че обръщането към МВФ от страна на държава членка на еврозоната може да се изтълкува в международен план като знак за слабостта на нашите институции, на основата на нашия паричен съюз и това ще бъде много вредно за Европа, ако това се случи. И има още нещо. Аз не виждам защо това е необходимо? Ние имаме възможност да го направим сами. Защо трябва да привличаме други институции? Много е важно ние да предлагаме отговорите. И разбира се, Гърция няма нужда от спасяване. Гърция подготви своята програма. Гърция излезе на пазара. Да, тя плати по-високо за това, но кредитният риск е по-висок, съответно цената е по-висока, но Гърция има достъп до финансовия пазар – и ако трябва да се предостави подкрепа за решаване на краткосрочните проблеми с ликвидността, Европа може това да е направи, но става дума за някакви спасителни мерки за наливане на пари, защото Гърция има средства да изплати заемите. Те и, освен това, има и програми за економически корекции. Гърция е готова да предприеме тези мерки така че Европа е в състояние да се справя с подобни проблеми. И повече нямам време. Председател, благодаря. Господин Мело. Obrigado, Sra. Presidente. Dr. Vitor Constância, em português, também é a língua oficial. Perguntar-lhe o seguinte. Os artigos 3, número 3, 9... Благодаря. Виктор Констанцио, вие сте португалец. Португалския е официален език. Е, член 14 от устава на е, ЕЦБ гласи, е, че Европейската централна банка ще вземе необходимите мерки, за да получи цялата необходима информация от европейските кредитни институции. Сега, някои банки бяха национализирани и техните вложители вече нямат достъп до своите спестявания. В повечето европейски държави това не се случи, но в някои все пак се случи. Аз не искам да критикувам а, Португалия. Не се притеснявайте, господин председател. Но, що се отнася до ЕЦБ, видяхме в БПН и при другите банки в Португалия как вложителите няма достъп до своите спестявания. И, а от 2001 година ЕЦБ има правото да дава инструкции, което тя не направи в португалския случай по отношение на португалските мерки. Искам изрично да подчертая това. А, мисля, че ЕЦБ има задължение за упражняване на надзор и ме интересува как вие оценявате това. Нещата са ясни. Договорът казва, че само новите решения взети единодушно от Европейския съвет, могат да дадат на ЕЦБ надзорни функции. Нито един протокол няма примат на този член в договора. Разбира се, договорът казва, че ЕЦБ е длъжна да си сътруднича и да подпомага надзорните органи в Европа. Но ЕЦБ няма такива правомощия. Те не са дадени на ЕЦБ. Председателят Трише ви написа и ви отговори на въпроса, който току-що зададохте и той каза също, което аз казах, че ЕЦБ няма задължения в тази сфера. ЕЦБ е длъжна да извършва сътрудничество, да предоставя поддержка но няма правомощия. Така че председателят Трише ви написа по този въпрос и ви каза, че ЦБ няма такава роля. Това, което вие казахте за това, че хората не могат да получат достъп до своите депозити, това не е вярно в случая с Португалската банка, за която говорите. И вие знаете, че там проблемът не е с депозитите. Проблемът е с продуктите от капиталовия пазар. И тези продукти бяха предмет на надзор от страна на Комисията по регулиране на пазарите на ценни книжа. Председателя, благодаря. Господин Пресейдо. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да благодаря за, на вас, за вашата професионална компетентност и за вашия подход. Говорихте за стратегия за излизане от кризата. Виждаме, че това е проблем за целия Европейски съюз. Въпросът е как ЕЦБ може да допринесе за постигане на целият Европейски съюз. Например, Европейска централна банка трябва да създаде общо доверие за възстановяването на економиката. Също така, ликвидността. Това е една сложна задача пред Европейската Централна банка. Публичните финанси, те трябва да бъдат укрепени, за да се избегне свиването в економиката. Как ЕЦБ може да допринесе за това? И третият ми въпрос. Аспектите свързани с това как да се допринесе финансово за изпълнение на отделните задачи и задължения. Каква помощ може да бъде предоставена? И има един дебат за бъдещето на фондовете. Задава се въпроса дали ще се отхвърлят тези искания благодаря ви за този въпрос. The fact that we are now, uh, have embarked in... Вече се започна енергична дейност по известно намаляване на финансовите механизми, създадени за предоставяне на ликвидност на банките. И това, разбира се, няма да доведе до влушаване ситуацията на банките, защото ние много внимаваме за това. Освен това, независимо от нашите решения, за сега не е имало промени на пазарните показатели, така че не се промени кривата на доходността в резултат от тези мерки. Ние предприехме тези мерки, както казах, но те вече в много случаи не са необходими. Много пазари вече функционират и банките имат ликвидността, която им е необходима и те не са ограничени от това, че сме започнали да предприемаме стратегия за излизане от кризата. Ако има някакви проблеми с кредитите, те нямат нищо общо с провизиите за ликвидност, поискани от Централната банка. Това ясно показват всички наши проучвания. Освен това, не е възможно да се разделят последиците от търсенето и последиците от ограниченията на предлагането, които могат да въведат банките. Ние не знаем кое обяснение е по-важно. Що се отнася до публичните финанси, дали може да има едно свиване на економиката в резултат на това. Искам да кажа, че одобрените пакети не са много големи. Важно е също така да се отчете, че има средно и дългосрочен подход. И в, среден, в средносрочен дългосрочен аспект лихвените проценти се определят от пазарите. Ако пазарите сметнат, че има сериозен проблем който ще се случи в бъдеще с публичните финанси, че ще има дефицит, те могат да увеличат средносрочни и дългосрочните лихвени проценти и това може да бъде много вредно за растежа и за възстановяването. Така че тази монета има две страни. В момента сме вече преминали острата фаза на кризата и страните вече започват да укрепват публичните финанси. И това може да има положително въздействие върху лихвените проценти в средно и дългосрочен аспект, което е важно. И накрая. Що се отнася до Европейския фонд за разрешаване на споровете? Средствата ще бъдат предоставени от банките като цяло, защото ролята е същата, която се играе от съответния орган в САЩ. Идеята не е ликвидацията. Това, което е възможно и желателно да се извърши реструктуризация, рекапитализация, това, ако може да се препродаде институцията, без тя да бъде ликвидирана. Само в крайни случаи ликвидацията ще е необходима. И от началото на кризата този американски орган, а именно Федералната корпорация за гарантиране на влоговете, действаше успешно по много гладък начин, както и прочим нашите банки. Председателите, извинете, понякога нещата стават много интересни и аз забравям да ви сигнализирам, че времето ви стече. Уважаеми господин Констанцио, след прекрасния преглед на литературата, свързани с оптималната парична зона, с която аз съгласявам, аз мятам, че все пак трябва да признаем, че Гърция не е Калифорния. Тоест, липсата на политическо единство или на централен фиск не помага. Така че кризата вече е състояла. Затова трябва да сме много честни и да признаем, че е необходимо да има много сериозен надзор, що се отнася до пакта за растеж и стабилност и политиката спрямо дефицита. Какъв ще бъде вашия подход към тези въпроси? Uh, no, uh. Да, разбира се, Гърция не е Калифорния. Но и искам да ви напомня, че и Калифорния преминава в момента чрез фискална криза, както впрочем и Нью-Йорк преди години също имаше такива проблеми и федералното правителство отказа помощ. Така че Нью-Йорк трябваше, както знаете, да обмисли и приложи собствени реформи и мерки, за да стане конкурентоспособен. И в крайна сметка успя. Така че това може да се случи на дадена страна. И става дума не само за паричен, но и политически съюз. Както аз вече казах, федералното правителство не помогна на Нью Йорк с достъпа до пазари, нищо, че Нью Йорк беше на ръба на фалита. Важно е да има механизми, които да гарантират това, че има достатъчен натиск върху държавата членка да се коригира, да предприеме мерки. Това, което е особено достойно, за съжаление, в случая с Гърция, е, че проблемът не беше изцяло разкрит по-рано. Затова, ако мерките биха започнали по-рано, животът на всички, включително и на гърците, ще да бъде по-лесен. Обаче съществуват инструменти, които наистина да накарат една държава членка да предприеме мерки. Ако трябва да укрепим превентивната дейност, както е предписана в пакта за стабилност и възможно, възможно, защото и имам съмнение, да бъдат засилени някои от санкциите, въпреки че някои от санкциите са твърде трудно приложими. Тоест, превентивната част от пакта за стабилност трябва да бъде значително засилена. И страните, които са членки на Паричния съюз, който сам по себе си е политически съюз, тъй като общата парична единица е традиционният признак на държавност, всички тези държави трябва да разберат, че ние всички губим известна част от суверенитета си, когато се присъединяваме към паричния съюз. И всяка една държава, която не играе по правилата, трябва да съгласи с това, че ще има повече намеса. Точно намеса е думата в нейните дела, за да извърши необходимите корекции. И всички институции, включително Европейския парламент, трябва да са много бдителни, за да може това да случва в бъдеще и да не бъдем в ситуация, в каквато сме сега. Така че абсолютно е необходимо да се осъзнава всичко това. Председател, благодаря. Сега говорят от АЛДЕ. Кой решихте да бъде? Той. Оли Шмидт, заповядайте. Благодаря. Ние сме абсолютно равни тук, затова решавам последния момент. Благодаря, господин Констанцио. Дали бихте казали, че основният проблем с ситуацията в Гърция са спекулативните сделки? Дали ще се съгласите с това твърдение? Второ, ние оценяваме не само вашите економически умения, разбира се, нямаме съмнение в тях, но също така и вашата цялостна способност за съждение, за преценка на ситуацията. Дали вярвате в един прозрачен пазар, на който има повече надзор или бихте искали да бъдат забранени някои продукти? Вие споменавате някои продукти във вашия писмен отговор и казвате, че те трябва да бъдат забранени например, продажби насочени към извличана печалба в резултат на намаляване на цената на продукта в бъдеще. Господин Трише вчера беше доста по-предпазлив и не каза, че забраната е най-добър вариант. Искам да подчертая, че съм либерал и че не съм за забраните, защото веднага, щом нещо се забрани, утре ще трябва да се забрани и нещо друго. Uh, Първо, гръцкият проблем не е резултат от пазарни спекулации. Дори и наценките за гръцкия дълг по сделките кредит срещу неизпълнение на дълга показва това. Също така ние виждаме, че пазарът на кредита срещу на изпълнение е много малък в рамките на общия пазар. И спредовете или разликите между продажната и покупната цена показват, че проблемът в Гърция не е резултат от спекулативните сделки. Аз не съм за това да се забраняват продукти. Това, което аз казах в моето уводно изказване е, че кредита срещу неизпълнение на дълга трябва да бъде обхванат от организираната борса. Не казах, че трябва да се забрани, казах само, че трябва да се извършва от организирана борса, организирани борсови посредници. Смятам, че трябва също така да се обмисли много сериозно да се забрани продажбата на този продукт, кредит срещу изпълнение на дълга, когато целта е да се играе с идеята е, че цената на продукта ще падне в бъдеще. Смятам, че тези инструменти, продукти и кредит срещу изпълнен дълга, трябва да бъде по-скоро един продукт свързан с застраховането. Ние видяхме, че имаше злоупотреби с подобни продукти. И що се отнася корпоративния дълг, то това не е толкова важно. Това е по-важно за суверенния дълг. Но част от кризата и причината за смъртта на някои институции беше точно това. Първоначалната идея, и тя беше много добра, а, идея за използването на кредита срещу неизпълнение на дълга, е, че те не трябва да се търгуват на организирания пазар. Така че аз съм за прозрачност и за организирани пазар. И това казвам в моето изявление. Чистите продажби с цел понижаване на цената за това говореше президентът Ричард Пот, който говореше за това, че трябва да се забрани продажбата на продукти, своп срещу на изпълнение на дълга, залагащи на понижаване на цената на продукта, смятам, че ако тези продукти се продават извън борсосите, те ще убият пазара. И когато се продава продукт, своп срещу неизпълнение на дълга, на борсов посредник, на някакъв агент, агентът трябва да се предпази от рисковете. И за това пазарът предприема мерки да се защити от риска и за това трябва да бъде позволен такава продажба чрез борси или борсови посредници. Никога не съм говорил, че трябва да има пълен, пълна забрана за такива продукти, дори и целта им да се извлече печалба от последващо понижаване на цената на продукта. Така че това е моето мнение и то не се отличава от мнението на господата Триша и Драги. Благодаря. Софи. Monsieur le gouverneur, madame la présidente, chers collègues. Благодаря, госпожо председател, скъпи колеги. Чух, че договорите не позволяват е, да, още към днешна дата да се емитират еврооблигации, но бихме могли да изменим договорите и да издаваме евробонове. Еврооблигациите могат да бъдат част от координирана стратегия за излизане от кризата. Това би била една конкурентно способна възможност за държавите, където да се намали Аз се питам а, дали ще бъде добре да се дават еврооблигации. Да. Мисля, че вече отговорих на този въпрос последния път, когато бях при вас. Мисля, че еврооблигациите не могат да бъдат създадени за да е, заменят е, или да погасят е, дълга на една или друга държава. За мен това не, не може да бъде инструмент е, е, с който Европейския съюз поема задълженията или дълговете на една определена държава, защото това ще наруши член 123. Тоест, използването на еврооблигации за директно, за директна помощ за продоляване на кризата с държавния дълг не може да се използва. Както казах последния път, ако им става дума обаче за европейски инвестиционни програми, които, от които могат да се възползват всички държави членки, примерно програми за инфраструктурни разходи, Т.е. при програми, които нямат нищо общо с държавните дългове, в такъв случай възможността за еврооблигациите може да се обмисли. Мисля, че в такъв случай не бих имал никакви причини да бъда против използването на този инструмент. В такъв случай обаче Европейската инвестиционна банка ще трябва да издава такива облигации, за да финансира а, мерки в рамките на своите задачи. И подобни, а, подобни програми биха могли да подпомогнат държавите в условията на криза от економическа гледна точка. Няма аргументи против. Аз не съм против подобно използване на еврооблигациите, но не би, това не бива да се смесва с, а, с държавните дългове. Е, Паванш благодаря ви, госпожо председател. Господин е, управител за, е, е, моля ви да не забравяте а, алинея 2 на член 123. А, алинея първа не се отнася до публичните кредитни институти. Когато, но тук трябва да имаме предвид и Алинея 2. А, когато а, говорихте за ЦДС, вие казахте, че не сте против а, тяхната забрана, но а, иначе бяхте доста скептични скептичен, що се отнасяше до забраната на някои и, а, продукти. Аз не разбирам защо то а, навсякъде се провеждат тестове на продуктите а, за това те дали са полезни или вредни и така нататък. А, не мислите ли, че е крайно време вече и в сферата на финансите да се помисли за подобно нещо? А, вие направихте 10 плюс 4 предложения. проблема е, че всичко това става зад закрити врата. посредством тези 14 точки, които вие споменахте, ще могат по нов начин да се оформят пазарите на финансови продукти и то в диалог с дългосрочните вложители и социалните партньори. Затова изобщо не става дума имаме някакво законодателство, а, вдъхновено от а, Европейската Централна банка, но демократичният дебат не се е състоял. А, е, бъдещия председател Жан-Клон Треше казва, че е, силният долар е в интерес на американската економика. Е, какви са изводите, които правите за валутния курс на Европа? Thank you very much. <laughs> well, um... I'll just say, explain. I've said this. Искам само да обясня. Казах, че има 6-7 минути, за да приключим и така продължавам. You could have uh, make more questions. <laughs> okay. Um, If you allow me, I will answer you in... Ще отговоря на английски. По-бързо е, пък е по-точно. French is a little bit... Френският ми малко е позакърнял. Що се отнася до финансовите продукти и авторизацията на тези продукти, защото като че ли точно това намеквате, Не мисля, че това е възможно, пък и не бих ви посъветвал да правим такова нещо. Ако вземем предвид кредитните дефолтни слопове или CDS, когато те бяха, се появиха за първи път, си казах, това е чудесна идея. Никой не можеше в началото да предвиди за какво ще се използват а, те по-късно. Така че е трудно. Това не е химия да знаем какво да смесим и какво ще се получи. Нещата са несигурни. Предходно разрешение на финансови продукти, според мен, не би било добра идея. Това, което е необходимо обаче, и аз сега го предлагам, е включването на такива идеи например Майриен Шолц, носител на Нобелова награда, трябва пазара на CDS да бъде прекратен и да се премине към организирана борса. След като органите видят, че определен продукт не се държи както трябва или пък се използва по неподходящ начин, е, те би трябвало да могат да се намесят. Този пазар беше извън борсов и съдържаше 60 1,2 трилиона в пиковите си моменти. Много бързи а, процеси течаха. Дори ощетоводяването в институциите, които играха на този пазар, а, не беше възможно, защото нямаше време да се обработят всички операции. Това бе заявено от Нью Йорк, така че по-рано трябваше да се намесим на този пазар, когато беше ясно, че възникват проблеми. Уорън Бъфет нарече тези инструменти, инструментите CDS, финансови инструменти за масово поражение. Така че е необходимо да се намесваме своевременно но не мисля, че трябва да има предварително разрешаване или лицензиране на продуктите, като много трудно да се разбере дали е, и как ще работят, дали ще тях ще има злоупотреба. Като аз държа да има ясен надзор на това, което се случва. По отношение на подготвените мерки, това се споменава и в моя списък, вие критикувате липсата на диалог и така нататък. Днес всичко е, може да се каже, прозрачно, приблизително. Ясно е какви са дискусиите, какво става. Комитета в Базел не излиза с закони. Каквото и да изготви той в крайна сметка като някакъв документ или като предложение, след това трябва да бъде прието от различните държави е, по света и от Европейския съюз, от неговите демократични институции. Базелският комитет работи на техническо ниво, но той излиза единствено и само с предложения. Законодателството трябва да бъде подготвено и така нататък, и то може да бъде различно. И в крайна сметка Европейския парламент е този, който със своите правомощия може да се намеси в този процес на трансформиране на процеса в е, законодателен такъв. Що се отнася до политиката по обменния курс? за големи държави, големи зони, като еврозоната, например. Обменният курс, а, курс е плаваща. Имаме плаващи валути. Няма фиксиран обменен курс. Тоест, режимът е плаващ обменен курс. Според мен това е адекватно за големи зони, като нашата или големи економики. Следователно има много малко инструменти, свързани